once again, once again, once again. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, Ladies and gentlemen, please take a seat. We will start in a few minutes. Ще започнем след няколко минути. Не, след една минута. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej o oświadczeniu. Следващата точка в дневния ред е доклада от Европейския съюз и изявлението на комисията за резултатите от Европейския съвет от 29 и 30 октомври. Включително мандата на президента на Европейския съюз и висшия представител за външна политика заместник-председател на комисията, както и структурата и състава на комисията. Много съм благодарен на премьер-министър Фредрик Рейнфелд, който присъства тук, както и на председателя на комисията господин Баросо. Господин министър-председател Рейнфелд, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм отново тук, да ви съобщя резултатите от много сложното и пред... Е, среща на Европейския съвет. Нека да ви обясна ситуацията